парламент за 2020 година. Сега давам думата на господин Чеховски, който ще председателства следващото заседание. Благодаря, колеги. Преминаваме към следващата точка. Актуална информация за положението в Венецуела и доклад от Международната конференция за кризата с беженците и мигрантите от Венецуела. Както знаете, заедно с Върховния комисариат по бежанците и Международната организация по въпросите на миграцията проведохме международна конференция миналата седмица в Брюксел и разговаряхме за това как със съвместни усилия можем да, да, да, да помогнем положението в Венецуела. 4,5 милиона са нуждаещите си това е най-драматичната криза в наше време. Броят на хората, които бягат от страната, може да достигне до 6,5 милиона души до края на 2020 година, което е много повече от е, прогнозираните 5,6 милиона, които, които са напуснали е, Сирия от 2011 година. Позицията на Европейския съюз е, че тази хуманитарна криза е дело на човека и а, се нуждае от политическо решение, демократично и мирно решение, което смятаме, че трябва да дойде от Венецуела и трябва да се подкрепя от региона и международната общност. Европейския парламент редица пъти е изразявал своят подкреп спрямо ангажираността на госпожа Могерини. Вярваме, че само свободни, прозрачни и надежни избори могат да бъдат дългосрочно решение за Венецуела. Ще е, изслушаме господин Хавиер Лопес, който е, е депутат и участва в конференцията, и госпожа Вероник Лорензо, ръководител на отдел Южна Америка в службата за външна дейност. Ще говорим за хуманитарната ситуация и евентуални решения. Също така ще се запознаем с конференцията от миналата седмица в международна солидарност. Също така и господин Хорге де Багалиера, който е ръководител на отдел Латинска Америка в Европейската комисия, главна дирекция ДЕВКО. Господин Хавиар Лопес първо има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както правилно обяснихте, миналата седмица, в понеделник и вторник, тук в Брюксел се състоя международна конференция за солидарност с мигрантите и бежанците от Венецуела. Няма да се връщам към казаното от вас. Няколко думи обаче в заключение. Ние като парламент трябва да се радваме на това, че Върховният пред представител организира тази е, конференция следствие на, може би, най-голямата мигрантска криза в е, 21 век. Става дума за 4 милиона и половина разселени хора от общо 30 милиона граждани на Венецуела. Това може да се сравнява с а, примерно мигрантска кри, криза или бежанска криза вследствие на военни действия и бомбардировки. тази тази криза, може би, в, в, в началото не получи достатъчно е, международен е, отклик. Е, хуманит, хуманитарното положение, за, за, за съжаление, няма е, изгледи да се промени и да се подобри в краткосрочен и средосрочен е, план. трябва също така да, да, да се да се помисли и за, страни, за страните, които приемат мигрантите и, бе, и бежанците, защото 80% от е, миграцията се извършва в е, съседни страни, които също имат доста големи проблеми. Също така трябва да споменеме процеса от е, Кито, е, в е, кой е, който повдига въпросите, свързани с е, е, достъпа до, до работа, до образование, до медицински грижи и, так, и на всички тези хора. Ние се взехме думата от името на Европейският парламент. Благодарихме за организацията на, това, на, на тази конференция, на това, че се, се, се фокусира върху съдбата на, на хората и в, благодарихме на страните като Перу, Чили, Еквадор, Бразилия. А, също така а, за, за средствата, които се отпускат за борба с тази криза. Сега три неща. Ние от 2014 година тук в парламента приемаме резолюции по положението в Венецуела. Това е добре. Но може, може, може би не отдаваме достатъчно до сега, не, не отчитаме достатъчно последиците, хуманитарните последици в целият регион. И второ, решението. Е, единственото решение, което ще е, доведе до устойчива устойчивост в страната е мирно е, мирно решение, като разбира се се използват всичките е, инструменти за натиск, за да може да се улесни и улекоти до някакъв начин живота на хората, които са жертви. Благодаря, господин Лопес. Госпожа Лоренцо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте службата за външна дейност. Ще продължа от там, където спря колегата е депутат. Е, в на улица сме. политическата безисходица продължава в Венецуела. Има невероятни последици, економически, социални, хуманитарни, както и е, регионално въздействие сериозно върху стабилността на региона. Малко цифри само ще ви дам. 7 милиона са нуждаещите се от помощ. Над 90% от населението живеят под прага на бедност, 3,5 милиона са недохранени и над 50% от децата са извън училищната система. Разбира се, последиците са такива, че има а, а, над 5000 души, които напускат страната ежедневно и до края на, на, на, на годината 5 милиона ще са мигрантите от Венецуела. И това става в контекста на много дълбоки институционални проблеми, продължаващото разпадане на демокрацията и върховенството на, закон, на закона. Нарушенията на правата на човека, докладвани от Върховния комисар, включват много, много сериозни деяния, е, е, и, и, които не, не могат да, бъдат, да, да, да се пренебрегват. Както знаете, че знаете, Венецуела е прията като бъдещ е, член на съвета по правата на човека и е задължена да си сътрудничи, да използва специалните процедури и механизми на съвета, в това число предстояща проучвателна мисия, която, подкрепи, която се подкрепи от ООН. Та, системната криза, много, сме, много пъти сме, пос, сме подчертавали, сегашното положение на нещата не може да остане така. Това не може да стане обаче без демократични избори за президент и национален парламент и система за взаимен контрол на властите за разделение на властите преговорите се, се е, подпомагат от Норвегия, но няма признаци на политически напредък с е, съответната представителност. А, наистина е спешно да се преговори а, преходът, а, с, да се проведат избори с национални наблюдатели, трябва да се е, реинституционализират властите обществен, обществените власти и решението наистина трябва да дойде от самата Венецуела, но през последните няколко месеца видяхме, че размерите на кризата и геополитическите последици изискват активна подкрепа от международната общност. И, и, и двете страни трябва да си сътрудничат, за да се постигне мирно връщане към демокрация и конституционален ред. Конституционен ред. Европейския съюз и а, междуинституционната група за контакти неспирно се опитват да създаде бъл... дипломатически пътища за този процес. Многократно сме отхвърляли а, насилствени а, варианти, които ще доведат до допълнителна поляризация. По време на конференцията се проведе група на, на, на, заседание на групата за, за, за контакти. А, сериозни критики бяха отправени а, към тези усилия от страна на режима обаче. Необходимо е да поддържаме тясна връзка с международната общност и, и заинтересованите страни в държавите членки. Също така, за ваша информация, специалният съветник Рики Иглесиас ще посети Каракас през едните няколко седмици от Върховния комисариат. Последно нещо, което трябва да спомена е, че Европейския съюз продължава да оказва, да, да оказва натиск. Например, това, че ако не се проведат надлежно преговорите, мерките ще, ще останат в сила, без обаче да се отразяват на, на, на, на, на мирното население и могат да бъдат оттеглени в процеса. Както знаете, е, приели сме е, допълнителни е, санкции спрямо 7 лица във връзка с нарушение на правата на, на човека, смъртта на капитана Коптен по-специално и сме готови за допълнителни действия. Предприемем доп, доп, допълнителни действия в случай, че, че забуксуват преговорите. По отношение на, на, на помощ, Европейския съюз е много активен от 2018 година. Над 170 милиона евро са предоставени в Венецуела и региона. През цялото това време Европейския съюз постоянно укрепва ангажимента си да подпомага венецуелците в страната си, но също да подпомага и страните в региона, които трябва да се справят с огромните потоци на търсещи убежище. Ам... По отношение на процеса КИТ, политическа подкрепа има за регионалното сътрудничество така, щото да се подходи към кризата на колективно ниво. И както споменахте, ако това сега е основен политически приоритет, тази криза, до сега обаче в Европа много малко внимание е отделено на това, въпреки че се усеща много остро в региона в момента. Това е най-мащабното разселване на хора в историята на Латинска Америка и, и до края на другата година е вероятно да стане и най-голямото в световен мащаб. Така че трябва да се създаде осведоменост за, за сериозността на кризата. Необходим, необходима е финансова помощ, за да се облегчи бремето на съседните страни и именно това бе в основата на, на конференцията за солидарност миналата седмица, която беше организирана съвместно <clears throat> от нас, Върховния комисарият и Международната организация по миграцията. И така да обобщя, конференцията бе много успешна по отношение на посещаемост, на невидимост и по същество около 120 бяха делегациите, 150 отделни е, делегати и 15 високопоставени гости делегати. Много добро медийно покритие, редица стати излязоха, много добро покритие в социалните мрежи също така. И с ръка на сърцето мога да кажа, че постигнахме целта си за да повишим обществената осведоменост за, за изключително тежкото положение на венецуелските ам, бежанци и търсещи убежище. Ако ми позволите да спомена три аспекта по същество, по това, което се обсъди и това, което, до което се стигна от дискусията. Първо, нуждата от колективни действия, вече споменах процеса Кито. Много е важно тези страни заедно да, да, да поемат вълната, за да се съде до минимум с човешкото страдание, да се подобри разходната ефективност и да се намали бремето върху националните администрации. Това не е никак лесно, защото натискът продължава. Потокът, отливът продължава и с, с това нарастват и напреженията и ксенофобията. За това е необходима помощ от международната общност. Второ, необходим е един последователен интегриран подход, така, щото да, да се приобщават мигрантите, като им се предоставя възможност за работа в момента няма перспективи за, за това да започнат да се завръщат хората в страната си. Няколко страни споменаха, че трябва да се превърне тази криза във възможност да се даде тласък на економическото развитие. Но управлението на тази криза изисква, изисква находчиви решения нови източници на финансиране и, и приобщаването обратно на, на, на банки за развитие и други финансови дарители. И така, по-специално по отношение на нуждите, аз лично бях шокиран от това. А, колко често въпросите свързани с групите в неравностойно положение на жените, на, на, на жертвите на, на, на насилие бяха споменавани в началото на кризата. Имаше квалифицирани мигранти с възможности, но с нарастването на потока все повече и повече бедни сегменти стават жертва на, на, на трафик на, на, на, на ксенофобия и всякакви видове насилие и злопотреби. А, наистина трябва да отдадем приоритет на тези групи. И сега още две неща ще кажа накрая. Това редица, това, това конференцията нямаше за цел да се поемат ангажименти, да се дават обещания, но няколко делегатите <clears throat> действително поеха ангажимент за да отделят 120 милиона евро а пък Европейския съюз по ангажимент да, да, да не намалява усилията си. И накрая, това не е едно еднократно събитие, едно, едно мероприятие, а това, е, това е една проява, която трябва да мобилизира и в бъдеще допълнително на подкрепа в Богота. в средата на, на ноември ще се проведе а, а конференция, след това декември още една, после още нещо има в Кито. Всичките тези а, прояви могат, ще бъдат от полза. А, резултатите е, е, трябва да станат засезаеми, надявам се, началото на годината и е, Световната банка се надявам Вашингтон също да даде принос. Благодаря. А, нямаме време, изтече времето.